И така, уважаеми колеги, да се върнем в нашата зала, на нашето заседание. Съжалявам, 40 минути закъснения. Изключително много съжалявам, че трябваше да чакате толкова дълго, обаче трябваше да гласуваме в комисията МПЛ. Гласуването много се проточи, за това закъснях към нашето заседание. Нашето заседание от тази сутрин. Днеска сутринта казах, че иска моето име от регламента КАПСАТ. исках моето име да не бъде, да бъде оттеглено, Разбрах, че в английския превод е излязло, че вече това се е случило, а аз обаче на немски казах, че искам да подам резерва. Не съм щастлива с резултата от текста. Аз си представях нещо съвсем различно, но въпреки това реших да не оттеглям името си, за да в интерес на нашата комисия, тъй като използваме и член 54. Затова реших да продължа да защитавам, да представлявам комисията Култ. И така, както знаете, на 23 юни преди около година се състоя референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз. 51,9% от британците гласуваха за излизане на Обединеното кралство и на 29 март 2017 година Великобритания подаде заявление за напускане и както знаем в, на, на този ден започна часовника да тиктака и да отмерва двете години период, в който трябва да протекат преговорите между Европейския съюз и Великобритания. Уважаеми дами и господа, това е ситуацията в момента, но какво ще бъде бъдещето, това не се знае. Всичко е обвито още в несигурност. Политическите условия в Обединеното кралство когато се задейства е, член 50, е, много се промениха. Е, естествено, това ще оцени и преговорите. Трябва да изчакаме да видим какво ще се случи. Ние много се надяваме преговорите да завършат с споразумение, защото в крайна сметка става дума за интересите на гражданите ни сегашните граждани и бъдещите граждани на Европейския съюз и на Великобритания. Между тях са и много млади хора, млади хора, които до голяма степен гласуваха против Брексит. Мисля за студентите, за преподавателите в университетите, за хората от културните индустрии, както в европейските страни, така и в Великобритания. Днес сме поканили експерти и ще говорим за Брексит. Искаме да отправим поглед в бъдещето си и искаме да се опитаме да, пре, да, да предвидим какви може да бъдат евентуално последиците за Европейския съюз от Брексит. Как може да изглеждат бъдещите отношения с Обединеното кралство? За тази цел сме поканили пет експерта от академичната област, от културния сектор, от образованието. Ще ви ги представя след малко. И тук още искам да им благодаря за тяхното присъствие и за техния ангажимент. Искам още веднъж да се, изменя, че, да се извиня, че започваме толкова късно. Искам да подчертая, че много съжалявам за отсъствието на комисията. За съжаление, главният преговарящ е, Мишел Бърние не можа да последва нашата покана, е, тъй като той е заед именно с преговорите по Брексит. Това е разбираемо. За съжаление, Гифер Ховштадт, представител на парламента по Брексит преговорите не може да присъства поради същата причина. Това го разбираме, но въпреки това много съжаляваме. Естествено, обаче смятам, че в рамките на цялата процедура ще имаме много възможности да обменим мнение с тези двама господа. Генерална дирекция култура и образование също не присъства. Естествено, експертното знание на тази институция щеше да ни е от полза днес. Не беше възможно обаче да имаме представител днес от тях. Те са ни предоставили няколко интересни данни, тях сме ги разпространили във вашите документи. И така, днес сме структурирали изслушването в три панела. Всеки експерт ще говори за около 10 минута, минути. В края на всеки панел ще имаме възможност за въпроси и отговори. За съжаление ще трябва да побързаме в нашата работа сега. И така, е, ще дам и думата и ще дам повече възможност за, за изказване на колегите от групата за Брексит. И така, приветствам професор Джиан Донато Каджиано, първият оратор от първия панел – той е професор по европейско право в Трети Римски университет. Той се занимава с европейско право, както казах, и е редактор на правното списание Студи Стул Интеграционе Европея. Е, той ще разкаже какви възможности вижда за партньорството с Великобритания в бъдеще. Господин Каджиано – Имате думата за 10 минути. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отправената покана от страна на тази комисия по темата, която е наистина много актуална. Както каза председателката. Тази тема е от изключително значение за младите хора и за културата, както и за университетите. Освен това, е, вяр... е, е важна и за всички, които занимават с творчески професии. Всички тези фактори дават своята енергия на Европа и всъщност придават важност на Европа в световен мащаб. Аз няма много време на разположение, за това ще започна като кажа, че може би има едно усещане, че темата за образованието ще бъде една от лесните по време на преговорите, тъй като Тя е свързана с въпроса за правната хармонизация. Нещата обаче не стоят по този начин. Нямаме хармонизирано законодателство в тази насока. Има директиви, които са били транспонирани и в Обединеното кралство, но това е нещо не толкова важно. Такова е усещането. Усещането, че това не е толкова важно, но явно не е точно така. Истината е, че културата и образованието извън важните програми, които съществуват, става въпрос за културните и образователни програми. съществуват такива, но има и законодателство, което ще окаже въздействие върху Обединеното кралство. Ще дам пример. Става въпрос за трансфер на културни артефакти към страната на происход, законодателство в областта на медиите, помощи, държавни помощи за културата, нещо, което се регулира в момента както и работни условия в областта на културните медии. Така че всички тези неща имат своето значение. Освен това остава въпросът и с признаването на дипломите. Както и свобода на установяване на различни заинтересовани лица в областта на културата, т.е. преместването им от една страна в друга. Остава и прекия въпрос за свобода на движението на студенти, ученици и преподаватели. Всички тези неща ще бъдат повлияни от драматичните събития, които се случиха и които ще трябва да посрещнем лице в лице през следващите няколко години. Ако ние смятаме, че глава 26 от договора за присъединяване и видим какво се случва с Сърбия и с Турция, можем да видим, че в глава 26 от тези споразумения се споменава европейското законодателство по тези теми. Ако погледнете, ще видите точно колко сложна и объркана е тази ситуация. Както знаем, вчера започнаха преговорите и се поставя въпроса за самото разделяне, както и за споразуменията, които трябва да бъдат създадени за бъдещите ни взаимоотношения. Тук имаме различие на мненията. Има различие във връзка с това, което се случва в Европа и Бялата книга в Обединеното кралство. Така че ние не знаем какво ще преговаряме тяхното отегляне от Европейския съюз или група споразумения. Мисля, че по-вероятно е да се работи първо по оттеглянето, излизането на Обединеното кралство и след това вече да имаме споразумение за подписването на определени договори, в които се правят оговорки за бъдещето. Какво ще бъде това бъдеще? Ами има много модели, които са били представени. Всички вие знаете какви са възможните модели, които съществуват има варианта, който съществува по отношение на Норвегия, този, който съществува по отношение на Швейцария, възможност за работа възоснова на СТО, Канада с поразумение за търговска, за свободна търговия. Е, няма време и възможност да навляза подробности по всички тези варианти, но като цяло имаме нещо като пазар, свободно движение на хора и стоки. И затова, може би, през краткото време, което ми остава, бих могъл да кажа, че, например, споразумението с Турция има много интересна характеристика, която Европейския съд е посочил в много от своите решения. решение 1.18 от споразумението за присъединяване, което беше постигнато с Турция. Трябва да се говори за това, че имаме с Турция клауза за постоянно положение. Т.е. това означава, че няма да има промяна на статута на турските работници в Европа и обратното на европейски работници в Турция. Това беше обсъдено в много съдебни решения. Казуса Дереджи, делото Дереджи, в него това, което каза съда е следното – това всъщност може да води до по-силни права, отколкото има европейското гражданство. И много интензивно бяха обсъждани тези права, така че не знаем какво ще се случи по отношение на свободата на движение във връзка с този вид разпоредби. Също така искам да спомена и специалните характеристики. В нашето изслушване можем да разделим нещата на два големи сектора. От една страна е образованието и висшето образование и продължаващото образование и след това имаме творческия сектор. Ако първо разгледаме какво ще се случи с Еразъм, програмата Еразъм, можем да видим, че тя имаше огромно въздействие върху европейските граждани, защото младите хора имат възможност да се опознаят без предразсъдъци. Съвсем наскоро празнувахме годишнина от създаването на програмата Еразъм и всички сме изключително доволни от нея. Сега обаче не знаем какво ще се случи с излизането на Обедненото кралство. Обединеното кралство е изключително привлекателна дестинация за другите страни от Европа, така че не бихме искали да си представим ситуация, в която те не участват в тази програма. И основният проблем тук, и съжалявам, че се налага да го кажа, е свързан с финансиране, защото за да може една страна да участва в Еразъм, те трябва да имат национална агенция и съответно трябва да внасят своята вноска за финансиране на програмата. Целта на всичко това е студентите да не трябва да заплащат такса за обучение и да могат да получат грант, който да използват. Сега, обетненото кръсто вече може да, бъде, да се превърне в трета страна по отношение на Еразъм. В Еразъм има възможност за участие на трети страни. Можем тук да споменем Турция като един пример. Но участието в програмата може би ще е различно. Вече може би параметрите ще се различават. Така че пакета като цяло може да се промени. В обичайния случай пакета трябва да включва пълно партньорство и това, разбира се, трябва да бъде договорено с Обединеното кралство. Ако погледнем какво се случва с Швейцария през 2014 година, те гласуваха против свободното движение на хора и съответно ученици и студенти. Моментът беше доста труден. за това. Въпросът е дали участието в Еразъм е същото като свободното движение. Дали тези неща могат да съществуват заедно или са альтернатива едно на друго. Това, което се случи в Швейцария, всъщност ни дава по-добър поглед върху нещата. Тяхното участие в Еразъм беше замразено не защото искаме по някакъв начин да накажем Швейцария не, а защото правните аспекти започнаха да оказват своето влияние. Сега искам да спомена нещо във връзка с Европас. Там имаме два аспекта. Един е правен, другия е доброволен. Мисля, че трябва да помислим и за аудиовизуалния сектор, защото когато говорим за творчество, разбира се, има предвид и художествени творби и творчески начинания. Наскоро Европейския парламент прие още една реформа телевизия без граници. И в тази директива Има неща, които ще са свързани с дигиталните платформи. Разбира се, има промяна в аудиовизуалния свят. Наруиха се платформите, които ви позволяват да гледате филми, да слушате музика и почва да става ясно, че това ще се превърне в сериозен проблем. Разпространението на художествени произведения ако Обеденото кралство вече не е част от Европейския съюз. Може би ще трябва да има някакво изменение в директивата, което да изключи Обединеното кралство. Ще видим как ще се справим с това. Благодаря. Благодаря. Извинявайте, че трябва да внимавам за времето, но тъй като искаме да сме честни и справедливи към другите гости, трябва да спазваме времето за изказване. Преди да дам думите за въп... думата за въпроси, искам да поздравя 14 студента от университета в Манчестър. Те си избра... са си избрали един хубав ден да са при нас в Брюксел. Мисля, че това е тема, която ви интересува много, така че е, добре дошли в Европейския парламент. А сега давам думата на моите колеги да вземат думата. Давам първо думата на господин Строевски. Той е председател на, клайна, на малката група Brexit Monitoring, подгрупа в нашата комисия. Така че, моля ви, колега, за кратки въпроси. Przykłady wymienione przez Pana są interesujące, natomiast... Да, наистина, темата е много интересна. Въпросите могат да са много. Ето, например, има произведения на изкуствата, които са в Берлин, които са извън границите на Европейския съюз. Има творби в Обединеното кралство, имаме сътрудничество в научната, културната област с Великобритания и с други страни. Как ще изглеждат тези споразумения? Това е голям въпрос. Сега, моят въпрос е, до каква степен може да разчитаме на инвентаризация на различните теми. Сега по, по преговорите има много документи, но те не са достъпни. В областта на културата, на спорта, на туризма има много отворени въпроси. Как може да има документи, които да не са достъпни, които да са поверителни, то в тези области? те би трябвало да са достъпни. Сега, за съдбата на студентите искам да кажа нещо. Може ли през март или април 2019 година да няма правни постановления, правни разпоредби, да има правен вакуум, защото преговорите няма да са завършили. Какво ще е тук тогав, какъв тогав, тогава ще е статуса на британските студенти в Европа и обратно на европейските студенти в Великобритания? Госпожа Коста. Е Благодаря много за вашата лекция, господин професор. Разбирам, че Темата е много сложна, много трудно е тя да бъде изчерпана в, рамките на 10 минути. Вие се опитате да хвърлите поглед в бъдещето, какви са различните възможности. Норвежкият вариант, споменахте споразумението с Турция също. Мисля, че всички разбираме, че искаме да направим културните възможности колкото може по-широко отворени в бъдеще за да може те да отговорят на нуждите на европейските граждани. Но искам да попитам още нещо. Нещо, което всички съзнаваме. Въпросът за еразъм и свободното движение на хора в рамките на европейският континент. Ние всички ценим общите ценности, знаем и за финансовата страна на въпроса, вноските на страните членки. Надяваме се, че няма да сме свидетели на твърд Брексит, а по-скоро на Брексит, в който страната ще остане в европейското економическо пространство и ще зачита основните права. Тоест, това е норвежкия вариант. Ако обаче това не стане, тогава Обединеното кралство ще стане трета страна спрямо Европейския съюз. Какво мислите по този въпрос? И още нещо. Има трети страни, които имат споразумения с Европа и ползват редица права, стига да спазват изискването на директивата. Ако тези страни не са член, разбира се, членки на Европейския съюз, но те имат редица права, стига да спазват правата на директивата и други определени условия. Мисля, че вие споменахте един от главните въпроси. Енергията, творческият устрем, и възможността да се учи сред други хора, човек да се влюби в тях, така да се каже. И да загубим това е едно от най-големите рискове. Искам да кажа нещо за правата на децата. Защото децата, които още дори не са навлезли в юношеството, те ще трябва да живеят с последиците от взетите сега решения и много от организациите, които защитават правата на децата, се опитват сега да започнат диалог с онези, които са ангажирани в преговорите. Как можем да гарантираме бъдещето на децата? Как да запазим правата на онези, най-младите, които ще бъдат най-засегнати от настъпващите промени? Не става дума само за университетски места. Еразъм плюс е застрашен. Но става дума не само за университетите, става дума за обикновените граждани на Европа, които ще загубят много от възможностите, които имат сега. Благодаря сега Кристина Ебечка. И с това ще приключиме първият кръг от въпроси. Много благодаря. В един глобален свят, в света на интернета, не може човек да се изолира. Не може да се изолира зад науката и в света на науката и в света на културата. Това може да доведе до абсурдна ситуация, а именно да има Русия и Белорусия, в света на науката и изкуството, но да няма Великобритания. Можете ли да си представите, че в рамките на преговорите първоначалният приоритет може да бъде бъдещето на еразъм и запазването на общата област на науката и на изкуството. Благодаря. Господин Каджано, имате думата. Много благодаря. Благодаря за интересните въпроси. Аз ще се опитам да бъда кратък, тъй като знам, че времето ни е малко. По първия въпрос – мисля, че в началото на преговорите трябва да съществува изчерпателен списък на това, което трябва да бъде обект на разговори, на проблемите, които трябва да бъдат решени, за да не кажем след това, че забравих, сме забравили нещо. Но необходима е и прозрачност. За Европейския съюз прозрачността е много важна. Затова, затова няма да е добре, ако се сключват е, някакви междуправителствени споразумения или текат, течат някакви а, е, междуправителствени процеси на преговори, до които не всички имат достъп. Затова трябва да се попитаме как е, може обикновеният човек, европейските граждани, как може да се осигурят възможности за тях да бъдат течение на това, което става, да бъдат, така да се каже, осведомени, осведомявани редовно за преговорите по Брексит. Тук, разбира се, медиите ще играят много важна роля. Важна роля ще играят и отделните правителства и всички от тези, които са заети с разпространяване на информация. Очевидно, в процесът на преговорите ще възникнат отрицателни фактори, но също така ще има и положителни. Едните и другите трябва да се сведат до знанието на широката европейска общественост. Ще бъда много разочарован, ако тези преговори бъдат а, е, така стрикно междуправителствени преговори между е, Великобритания от една страна и останалите страни на Европейския съюз от друга. Необходимо е да бъдат привлечени за участие е, и гражданите на Европа. Сега на въпросът на Силвия Коста бих казал следното. Медиите ще трябва да играят много важна роля, не само в културно, но и в економическо отношение, защото двете неща са свързани. Културата и економиката са свързани. Когато говорим за университети, не говорим за странстващите професори от средните векове, говорим за хора, които освен правото да посещават други страни, също така са ангажирани в научни изследвания онлайн, нещо, което много намалява разходите за научно-изследователска работа. В някои страни живота е много по-скъп от колкото в други. Но сега, когато имаме възможност да се запознаем с научните постижения онлайн, можем да работим по този начин, може да разпространяваме постиженията чрез интернет. Същото се отнася и до авторските права. Разбира се, не може да се говори за разпространяване на информация без да имаме предвид изискванията на авторските право, авторското право и сродните нему права. Говорим, а, че съществува така нареченото блокиране по географски признак. Става дума за блокиране на информацията, която се разпространява по интернет. Съществуват също така и опити в различни страни да се избегнат възможност, да избегне възможността за злоупотреби. Знаете сега роминга, така наречения роминг стана много по-ефтин. Разговорите ще струват международните разговори ще струват толкова, колкото струват и местните. Същото се отнася а, и за информацията, за ползването на интернет. Европейският съд има няколко решения във връзка с тази тема. Несъмнено, медиите и дейността на медиите е тяхна, свързана с понятието европейско гражданство. Без да намаляваме с нищо значението и ролята, която трябва да изиграе Европейския съюз, трябва също а, да вземем предвид а, и решенията и становищата на съветът на Европа – Там има конвенция, много подобна на телевизия без граници. И всичко ново в науката и техниката сега достига до все по-голям брой хора. Чрез новите средства за разпространяване на информация. И тук е необходимо да се вземат мерки за защита, включително защита на младите хора – опазването им от е, материали, които могат да вредят. И във връзка с това искам да спомена и престъпленията, свързани с омразата. И тук е, става дума за нещо, за тема, с която Европейският парламент се е занимавал. Защото въпросът има две страни. От една страна има свобод... нуждата от свобода на информацията, от друга страна има права, които не могат и не бива да бъдат нарушавани. Тоест, този двустранен проблем, проблем, който има две страни, трябва да бъдат те решавани едновременно. Всички тези въпроси ще бъдат обсъждани по време на преговорите. И аз сигурен съм, че бъдат намерени решения, тъй като Великобритания има много здрава традиция в това отношение. Председателката. Благодаря, професор Качано. Надявам се, че ще останете с нас и ще може да вземете участие в заключителната дискусия. И така, сега преминаваме към следващия панел. Приветствам доктор Томас Екман Йоргенсен. Той представлява Европейската университетска асоциация и ще говори за последиците на Брексит върху университетите, какво може да очакваме и какво може би ще се случи с програмата Еразъм. Господин Йоргенсен, имате думата. Благодаря благодаря за поканата да говоря на това изслушване. Много се радвам, че мога да бъда тук. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Ние сме гласът на европейските университети. 150 университета в 47 страни. Виждате на картата тук. Не искам да се хваля колко голяма е нашата организация, но ние представляваме висшето образование в Европа. И а, за това ще кажа малко нещо повече по-късно. Работата не е проста, защото висшето образование е, е здраво вплетено в е, е, живота на Европа, на европейците. Докато въпросът с научните изследвания е по-прост, -по въпросът с висшето образование е много странен и много сложен. Още от първия ден сме казва ли, че семейството на европейските университети ще остане заедно, ще остане сплотено? Университетите в Европа а, имат много по-стара история от Европейският съюз. Ние ще продължим да работим с а, британските университети. А, но трябва да се каже, че Европейския съюз улеснява сътрудничеството в, в между университетите. И след референдума миналата година сме провели 24 конференции по въпроса за Брексит. Подписахме общо писмо на солидарност с нашите британски колеги. Разработихме е, списъци, програми за това, което може и трябва да се направи най-доброто решение е споразумение за асоцииране към Еразъм и бъдещите програми по Еразъм. Това би било най-лесното и най-правилно решение според нас. Но въпросът, който трябва незабавно да бъде решаван, това е мобилността на студентите. Защото Великобритания статистиката показва данните на Евростат показва, че Великобритания е предпочитаната дестинация за европейските студенти. Става дума за най-малко 200 хиляди студенти от Европейския съюз, които учат в е, е, Великобритания, било за да получат кредити, било е, за да завършат там образованието си. Значи около 28% от студентите, които се движат из Европа, отиват в, Великобритания. Не става дума само за езика. Те иначе биха, да, примерно, отивали в Ирландия, а не само в Обединеното кралство. Честно, честно казано, къде ще сложим всички тези хора, ако те не знаеш решат на место в Англия да идват в Ирландия. Но ако не да се надяваме, че няма да има категоричен твърд Брексит, няма, надяваме, че британското правителство няма да сметне, че чуждестранните студенти са част от миграцията, който те искат да контролират, че няма да бъдат нарушени правата на тези, които искат да учат в, в Великобритания. Но е, ще има, ще има разлика между таксите за местните е, студенти и за студентите, от, които идват отвън. Но ако е, разгледаме най-лошия възможен вариант, в такъв случай трябва да споменем директивата 2016-801. Вероятно вие познавате тази директива. Е, е, Дания не е част от тази директива, но останалите европейски страни се е подписали. Там се казва, че ако имате договор с Европейски университет, може да отидете независимо от това, че сте от трета страна, да отидете в съответната страна членка, заедно с семейството си, имате право да се движите из Европа. Въобще условията са много добри под тази директива. И в европейските университети вече на много места се предлага обучаване, обучение на английски язик. Но има също и логистичен проблем. Не може изведнъж да кажем, ако мостът бъде вдигнат от, от, утре, къде ще отидат онези студенти, които биха искали да отидат да учат другаде, но нямат къде да отидат. Какво ще стане в, по-далечно бъдеще? Ирландците, разбира се, може да предвидят повече места за студенти, но в краткосрочен план студентите в такъв случай няма да има къде да отидат да учат. За разум ще се говори и повече, тук знам. А, но е, най-лесният, най-лесният вариант е асоцииране. Асоцииране. Британците са за подобна формула, на подобно асоцииране във връзка с Еразъм и университетските програми. То не е свързано с свободното движение на хора. И въпреки, че това не е, може би, в правно отношение най-добрият начин, имаме, разбира се, национални агенции за Еразъм. Но Зависи обаче какво ще бъде отношението на британските политици. Те едва ли ще бъдат щастливи от това агенцията за Еразъм да бъде под надзора на външни органи, на Сметната палата, Европейската сметна палата и така нататък. Всичко това са пречки пред бъдещето, бъдещето на Еразъм и Великобритания. Но е, има въпрос, има все още какво да се обсъжда по този въпрос. А, правата на гражданите. Тук ще бъда съвсем кратък. Въпросът е много сложен, несъмнено. Ако следваме насоките, а, които е, който е получил екипа, преговорният екип, летвата е много високо поставена всички, а, е, а, е, които са били а, е, в Великобритания до момента на а, обявяването на член 50 и влизането на член 50, ще запазят в пълна мяра своите права. Неосъмнено ние искаме европейците да имат достъп до европейските учеб... до британските учебни заведения. Не става дума само за английски язик, става дума за това, че Условията, които британските университети от други учебни заведения предлагат, са много добри. И се надяваме, че ще се намери политическа воля и от страна на военното кралство и от страна на европейските страни да бъде решен този въпрос. Ще има въпрос, ще възникне въпрос и за дискриминацията. Примерно, може ли да, да се дадат повече права, примерно, на испанците, отколкото имат индийците. Им съществува въпроси също и за признаването на дипломите, на квалификациите. Не мислим, че това ще е, е въпрос а, просто да се каже, че до 2019 година дипломата на този ток на един лекар, примерно, се признава, той работи в една болница и до 2019 година изведнъж вече престава да признава дипломата му. Очевидно това едва ли ще стане. Добре е обаче да се уреди цялостно въпроса за признаване на професионалните умения и на дипломите. И сега се суви въпроса за разделянето на Обединеното кралство, Европейското пространство за висше образование. Става дума за една много сложна мрежа свързана и с процеса на взимането на решения, свързана с еразъм, несъмнено, свързана с редица законодателни актове. А, говориме за балонската структура, а, говориме също за хоризонта 2020 и а, въпросите са, са твърде сложни, когато става дума за разделяне на Европейското пространство за висше образование и Великобритания. Тук е необходима добра воля и откритост и от двете страни, за да може да се получи колкото може по-голямо сближаване, асоцииране, ако щете, на Великобритания към това пространство. Искаме и след Брексит да запазим възможностите, които сега имаме. Отношенията, връзките обаче са преплетени и много сложни. Не е невъзможно да бъдат разплетени и разделени, а, но ние ще опитаме да направим всичко, което е по силите ни за най-добрия резултат. Да, благодаря ви. Благодаря, доктор Йоргенсен. Естествено, искам да чуем и британската страна, защото тя в крайна сметка ще засегната директно от преговорите. Затова приветствам заместник ректора на университета БАЦПА. Това е професор Слейт, Кристина Слейт. Добре дошли в Европейския парламент. Е, госпожо професор, имате думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата и благодаря, Томас, за това, че така хубаво се изказа за Еразъм, аз и също ще говоря за това. Всеки културни институции са много глобализирани, но е, университетите винаги са били глобално насочени, защото не може знанието да бъде ограничавано от граници. Ако е, слушате внимателно, ще видите, че аз имам австралийски акцент. Аз съм австралийка, както и британка. И мога да кажа, че Еразъм програмата е била голямо, голям успех, голямо постижение за студентите в един глобализиран свят. В един глобализиран свят студентите имат нужда от мрежа, в която да учат в чужбина. Това е важно за студентите, това е важно за креативните индустрии. Трябва <clears throat> много да внимаваме, да създаваме такива хора, защото хора, които са в Мехелен, могат благодарение на тези мрежи да работят с хора, които са в Китай. Това в креативния сектор. Сега Еразен Плюс – задава доста въпроси. Ще говоря за мобилността и за областта, която се нарича темпос, т.е. създаването на капацитети. Като британски заместник ректор трябва да мислим именно за тези аспекти. Те са критични. Искам да ви напомня нещо. Едно от тъжните неща за Британия, Великобритания е, за, е нивото на мобилност. 7% през 2014-2015 година. 7% от студентите са били мобилни. Британското правителство иска да увеличи тези, тази цифра, но в крайна сметка това е много малко. 15% са мобилните хора в Штатите, 19% в Австралия, 25% в Германия са, са мобилни студенти. И аз работя с Тек де Монтере в Мексико Сити. Те казват, че моментната им цел е 18% но, но новата им цел е 100%, т.е. Всички, всички студенти да са мобилни. И това също се отнася и за китайските университети. Така че ние сме доста изостанали във Великобритания. И така, защо Еразъм е толкова успешна история, именно защото тя увеличи мобилността. Трябва много да внимаваме за това. Тези цифри са ви известни, но просто за унагледяване. Е, ако тези, които са мобилни студенти от Обединеното кралство, те отиват в Европа. Това, което казахте и вие, има страшно много европейски студенти, които отиват в Великобритания. 30183 студента през миналата година са били във Великобритания. А, други 60 000 студенти са били във Великобритания. Те са правили а, докторска дисертация или а, нещо подобно. Искам да подчертая, тези връзки в Европа са страшно важни. Те увеличават а, синергията, от която всички печелят. Европейски студенти учат английски, а британските студенти учат други езици. И това е нещо, което трябва да поддържаме по време на британската британските преговори. Когато гласуваха за Брексита, повечето повечето хора не гласуваха против европейската университетска култура, поне това се надявам. Така че идеята за европейската идентичност, която ние създаваме и развиваме с тези обмени, трябва да се запази. Аз а, имам предвид тук а, науката, изследванията, които се правят в няколко страни едновременно. Искам да кажа и нещо друго. И това е, то засяга, то засяга културните столици. Моят университет не е много известен, но ние имаме много голяма част от е, студентите, които идват от по-низките социални слоеве. И това е много интересно за мен. А именно, час аз осъзнах, че мобилността, видът мобилност, която вие, аз, е, смятат, че е нормално Е, е чужда като концепция за много хора, но тя е страшно важна, защото те не са израсли в културна столица. Те не познават повечето, пове, нещо друго от своята околия, така да се каже. Много от моите студенти се страхуват да отидат в Лондон. А, ето един цитат от, един от, от, на една от нашите студентки. А, показват какво влияние показ... има разъм. Тя казва, че е била страхлива преди да отиде на разъм, да участва в разъм програмата и че това участие е било много обогатяващо за нея. Това е важно особено за тези хора, които идват от по-низките социални слоеве. И именно тези студенти участват повече в тези програми. Това искам да подчертая много ясно. На следващо място искам да се спра, и то съвсем накратко. Ясни са какви са е, предимствата на мобилността. Но нашия дневен ред това, което искам да кажа на всички вас е, че не бива да загубим нещо много ценно, което сме постигнали. Това може да е много трудно и това може да, да да, и, и то може да бъде обвързано с а, игра, с дребно написания шрифт в законите, но а дори това да е така, трябва да го направим. Ето, а, това е снимка на преподаватели. Ние си сътрудничим с а, други университети. с руски университети. И в рамките на това сътрудничество ние осъзнахме, че те имат нужда, руснаците имат нужда от по-други модели на обучение. Това беше много важен процес и такива процеси също трябва да се запазат. Разбирам, че нямаме време. Няма да говоря много повече. Искам само да кажа, че има университетски, че като университетски ръководител от името на всички университетски ръководители в Обединеното кралство искам да кажа, че ние много високо оценяваме програмата Еразъм и ние много бяхме горди да сме част от нея. Трябва да мислим за това как в бъдеще да формулираме сътрудничеството по е- Еразъм. Нека запазим партньорствата, които имахме, нека не ги загубим. Това би трябвало да е наш приоритет. Благодаря. Благодаря. Благодаря за, вашият, за вашето така ангажирано изказване и за това, че ни казахте съвсем ясно какво означава този обмен за британските университети и колко е, са важни връзките за британските университети с европейските университети в рамките на програмата Еразъм. Сега давам думата на колегите от комисията. Започнаме с господин Стоевски. Моля, вместете се в една минута. Благодаря госпожо професор. Това, което вие казахте, е, това звучеше така, сякаш сте член на нашата комисия. Е, вие ще станете една от нашите посланнички, защото вие мислите като нас. Имам два въпроса. Значи, е, освен Еразъм Плюс, има млади хора, които учат и без да са част от тази система. Има студенти, които са мобилни, но не се включват в тази програма и за тях трябва да помислим при Брексита. И още нещо. В Европа има най-различни институти, Сервантес и други институти. Ето, например, Британския съвет. Какво ще стане с Британския съвет след Брексита? И още един трети аспект. В други текстове се говори как да се премахне двойното данъчно облагане в областта на културата. Дали е възможно по време на тези двугодишни преговори, дали може да се погрижим за това двойното данъчно облагане да не се върне. Благодаря. Благодаря, господин Стоевски. Господин Кели. Thank you very much. <coughs> and thanks to the presenters. Very interesting. And I agree actually with them. Да, много интересно. Аз съм съгласен с вас. Вие наистина звучахте като член на нашата комисия и член на Европейския съюз и човек, който иска да остане в Европейския съюз. Но един проблем мисля, че се задава тук. Е, дали това няма да се разглежда като избиране на най-хубавото? Защото ако излизате, излизате и Брексит е Брексит, както каза Тереза Мей. Дали тук обаче няма да става дума за избиране на най-вкусната част от баницата? До каква степен вие смятате, че това е избиране на най-хубавото или пък до каква степен смятате, че Брексит е Брексит? Ако британците решат, че искат да предпочитат твърдия Брексит, какво ще се случи тогава, госпожа Трюпел? Благодаря. Благодаря и за вашия ангажимент да ни покажете колко важни са обменните програми за университетите и студентите. Няма дефицити тук, няма негативи. Моят въпрос. Всичко зависи от политическата воля на британското правителство, готовността дали те искат да продължат да плащат носки в европейския бюджет. Ние не знаем дали това ще се случи но вашата институция, вашите студенти, дали те ще се опитат да изразят мнението си в рамките на политическия дебат? Тоест да се каже, че има интерес тези връзки да продължат да съществуват между университетите. Да, благодаря. Силвия Коста. Благодаря за, тези, за тази чудесна презентация. Вие наистина засегнахте въпроси, които са важни за нас. Трябва да направим разграничение между целта 2000, за 2019 година, т.е. края на преговорите и ние всъщност какво искаме? Искаме правата на всички европейски граждани в, в, в, в Великобритания да бъдат запазени и обратно правата на британците да бъдат запазени в Европейския съюз. Това е много важно като предварително условие. Както каза госпожа Трюпел, аз бих искала да знам Всъщност, прозрачността е много важна. Това, което спомена господин Каджано – как може да постигнем прозрачността. Британското правителство трябва да намери модел, който да е достатъчно отворен. Нещо като нор... норвежката възможност, норвежкия модел – Младите хора гласуваха по определен начин в Обединеното кралство. Това означава, че те искат да останат в Европейския съюз. Това е много важно. И мисля, че институциите в Обединеното кралство трябва да уважат тази възможност за гражданството, например, чрез доброволчеството, чрез професионалното обучение, чрез еразъм и не само чрез университетите. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря за тези, за вашата презентация. Имам един въпрос. Към представителя на Европейската университетска асоциация. Вие представяте 850, даже повече от това университети. Възможно ли е вие да излезете с още декларация за света след Брексита или за еразъм след Брексита? Това би било много практично, защото според мен, университетите могат да лобират доста успешно на политическо равнище. Това би могло да е, да е доста продуктивно. Заместник ректорката каза, че е, британските университети за тях темата е също много важна, но националните университети помежду си имат връзки и те биха могли да се обединят. Госпожа Уорд, аз искам да кажа нещо от името на моите гости. Въпросът ми е за креативните индустрии. Аз всъщност бях художничка преди да стана политичка и зная че много художници и хора на изкуството се движат свободно из Европа и работят е, на много места из Европа. Въпросът на студентите е, те е, от тези презентации разбират, че е много важен проблема, последиците за университетите, за творческите индустрии ще са много важни. Въпросът е какви ще са последиците от Брексит и какво могат да направят а, университетите, за да поддържат жив предприемаческия дух. Да, благодаря. Този последен въпрос е въпрос едновременно и към експертите от последния панел, защото те се занимават главно с креативните индустрии. Сега давам думата отново на двамата ни експерта, ти госпожа Слейт и господин Йоргенсен. Много ви моля, вместете се в кратко време, за да остане време и за третия панел. Искам да ви предложа нещо аз нямам дума, нямам а, мнение по двойното облагане. На вас, Тома, ще оставя да отговорите на въпроса за избирането на най-хубавото. Ще започна обаче с въпроса на младите хора. Чудесен въпрос от младите хора. Две неща има тук. Ако погледнем частната мобилност, частната мобилност е, си работи и без Европейския съюз. Ние всички сме следвали в чужбина и без Европейския съюз и това работи. Работи без еразъм. И това може да продължава. Не виждам това да спре. Това е новият свят. Но нещо, което не засегнах е как да управляваме кредитната мобилност извън нашата област. Какви са перспективите за, на създаване на едно пространство, което да е така живо, както, както бе пространството между Европейския съюз и Великобритания – мисля, че има такива възможности за всички нас, но и главно за младите хора, за вас. Този процес, който се развива, в неговите рамки трябва да осигурим да не загубим това, което сме постигнали. Това е най-важното. Томас Йоргенсен. Да, наистина, това е голям въпрос, избирането на най-хубавото. Той е залегнал даже в законовите текстове. Да, кога? Кога? най-хубавото не е изглежда най-хубаво, когато сте вътре в Съюза. А когато сте извън, вие просто имате възможност и нямате възможност за да, нямате възможност да избирате. Но ако искате да избирате, то тогава британската страна естествено би искала да може да избира, но тогава трябва да се вземат предвид разпоредбите, които въжат за третите страни. Едва ли ще има специална клауза за Великобритания. Сега за асоциацията. Ние няколко пъти излизахме с определени изказвания, декларации по повод на референдума. Ние направихме анализ и специално за участието на Великобритания в Еразъм и го публикувахме и казахме, че този сектор живее от сътрудничеството и че не е игра, в която никой нито печели, нито губи. Това не е така. Сега за частната мобилност, да, тя наистина съществува, функционира но единствено благодарение на правото на гражданите да имат достъп до британските универ... университети и да плащат таксите, които плащат и британските а, студенти. Дали това ще се запази? Не, се... не е ясно. Ние естествено бихме искали британското пространство на образование да е част от европейското такова. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt eigentlich zum nächsten Panel, wenn... Благодаря. господин Каджани, давам ви думата, ма съвсем за кратко. Съвсем набързо. Ако няма единен пазар няма да може британски университети да имат представителства в Европа. Ето сега Британски университет по економика има представителство в Рим. Това няма да бъде възможно в бъдеще. Ето има американски университети, представителства поне, но имаше проблем с контрола и с легитимността на Американския университет в Рим, така че това е също правен въпрос. Председателката, благодаря. Това е също важен аспект, благодаря за него. А сега се придвижваме към една област, която е също толкова важна за нас, както и Еразъм Плюс, а именно областта на креативните индустрии и културните индустрии. Брексит ще има влияние върху тези сектори. Приветствам Бернт Фезел, председателя на Европейската мрежа на креативните индустрии. Той ще говори за 10 минути за тази мрежа и ще може да ни каже какво Брексита ще има като влияние в сектора на креативните индустрии. Well, thank you um, to the committee for inviting us. Благодаря за това, че ни поканихте. Европейската бизнес мрежа за креативни сектор. Ние се базираме в Роттердам. Ние сме неправителствена организация, която лобира за интереса на творческите професии. Имаме 41 членове национални организации, които получават обществено финансиране. Ние представляваме около 70% от работната сила в творческите сектори на Европа. Това са 12 милиона работни места, 7,5% от общата работна сила в Европейския съюз, 509 милиарда евро са с добавената стойност, които ние носим на Европейския съюз. Данните са публикувани от самия Европейски съюз. Честно е да се каже, че нашите сектори не получиха вниманието, участието и прозрачността от Европейския съюз и особено от Европейската комисия в сравнение с това, което колегите ни а, в Великобритания успяха да постигнат с тяхното правителство по време на, разгов... на подготовката за разговорите за експорт. Това означава, че ние ще загубим. Какво всъщност, извинявайте, ще означава да загубим вноса и износа към Обединеното кралство? И какво означава това по отношение на вътрешния потенциал на креативните и творчески индустрии да компенсират тази загуба? Мога да кажа директно от самото начало, че ние не можем да загубим ползите от творческите индустрии и творческия сектор в Обединеното кралство. 95 милиарда е стоеността, която се генерира в Обединеното кралство, т.е. една много голяма част от общата стоеност за Европейския съюз. Така че ефектът ще бъде огромен. И мисля, че ако се върнем към картинката с подбиране на най-вкусните парченца, мисля, че е наистина в интерес на Европейския съюз да подбере точно тази част. Креативните индустрии в Обединеното кралство не можем да го оставим. Има много схеми като Еразъм, в които нещата ще продължат до 2019-2020 година. Сега вече, заради промените в валутата и съответно голямата уязвимост на паунда, ние сме загубили своите приходи от износа към Обединеното кралство. Има държави, които очакват 1% намаляване на приходите през 2017 година и това ще продължава през следващите години. Намаляването на приходите е нещо, което е особено силно засяга малките компании, които не са глобални, но които и изнасят към Обединеното кралство и които не могат да се справят с този риск. Трябва да знаете, че 95% от компаниите в креативния сектор в Европейски съюз имат по-малко от 10 служителя, така че този риск, който сега се проявява, всъщност засяга голяма част от малките и средни предприятия в нашата индустрия. Мисля, че трябва да имаме нещо като антирискова тема което да се разглежда по отношение на Брексит още сега, защото ние вече понасяме загуби като сектор. Втората тема – загуба на износа. Повечето от вносните продукти в, тази, в този сектор в Обединеното кралство идват от Европа 8 милиарда и след нас с САЩ и Китай с 5,1 милиарда. Така че представете си какво ще се случи, ако ние намалим на половина вноса. Някои от държавите членки, които са членове на нашата организация, показаха, че според техни изчисления, да речем Нидерландия ще загуби 16 милиарда евро на година, ако намалението е само 10%. И това са някакви прогнозни стойности във връзка с търговските взаимоотношения, които имаме. За момента не разполагаме с цифри за всички държави членки, тъй като информацията е много нова и към момента нямаме достатъчно проучвания. Имаме обаче повече цифри по отношение на работните места. 6,1% от работните места в Великобритания са на чужденци, на европейци, което означава, че ще имаме доста сериозен брой, почти четвърт милион работни места, които ще бъдат засегнати от взаимоотношенията, които ще бъдат договорени между работещите в Европейския съюз от Великобритания и европейци в Великобритания. Самите изследвания показват, че повечето компании в Европа няма да могат да получат необходимата работна виза, така че не става въпрос дори само за разходи, а за това, че просто не е възможно. При, по отношение на креативните индустрии, мобилността на таланта е от изключително значение. Трябва да има сериозни визови облегчения, най-малкото за онези компании, които имат по-малко от 10 служителя и които всъщност са по-голямата част от нашия сектор. Сега да помислим какво ще се случи, ако при нас влизат по-малко продукти от Обединеното кралство. Има цифри. 42% от всички услуги, които се изнасят от а, общо, които се изнасят общо към Европа. Това обаче засяга не само творческия сектор, засяга и здравеопазването, автомобилостроенето, защото, както знаете, те са център на творческата усилия и ние ще трябва да загубим този иновативен поток, който тече от Обединеното кралство и който засяга не само творческия сектор. Има две подтеми тук. Първо, трябва да запазим ползата от вноса и това може да се случи с една обща стратегия, с която да се компенсират евентуалните загуби от а, секторите. В повечето случаи Това е направено с помощта на, обедине, на облегчаване на данъчното облагане на творческия сектор в Обединеното кралство и е с помощта на много добра система. Колкото и да е странно, за да можем да компенсираме бъдещи загуби, ние трябва да се получим от схемата, която се използва в Обединеното кралство, въпреки че те вече няма да са част от нас. Още нещо много важно. Става въпрос за единия цифров пазар. Услугите в творческия сектор са много важни за цифровия пазар, за технологичните компании и не е случайно, че една от червените светлини, а, една от червените линии, извинявайте, която колегите в Обединеното кралство са сложили е участие в единия цифров пазар. Така че трябва да бъде топ приоритет на преговорите. Тези пазари да останат отворени и взаимно свързани, тъй като това ще не се ползи на двете страни. Последната тема. Всички ние говорим е, за тарифи, мита и свободен, свободно движение на талант. Но не трябва да забравяме, че нещата зависят не само от международните от международните фактори, но от така наречените градски фактори или фактори на близката околна среда. Така че е в интерес на Европейския съюз да има такава среда в Великобритания, което означава, че творческите професии трябва да, в Великобритания трябва да имат достъп до финансиране от Европейския съюз. Ако това се загуби за Обединеното кралство, ще има неблагоприятен ефект и върху самия Европейски съюз. Говорих за ефекта на 20%, които може би са изложени на риск, тъй като нямат достъп до творческия сектор в Обединеното кралство. Един от вариантите е да развием вътрешния потенциал на творческата индустрия в Европа. През месец декември 2016 година от парламента излезе една резолюция, в която са споменати основните теми, в които може да се инвестира. Аз си подбрах от тях пет. Една от тях е създаване на политики. Изключително важно е Европейския съюз да има такава стратегия, която да преминава в различните сектори и която да засяга иновации, култура и технологии. Това е нещо, което ни трябва повече от всякога. Също така ни трябва хоризонтален приоритет в други схеми за финансиране на Европейския съюз, като например Хоризонт 2020. И накрая трябва да се отвори увеличи бюджета на Creative Europe, тази програма, и на инструмента за гаранции. Това ще даде възможност да се справим и да балансираме тези рискове, които ще се появят. И последната тема, струва ми се, е следната най-добрия Брексит за творческата индустрия би било да няма Брексит. Освен това, Тереза Мей каза, че да напуснем Европейския съюз, означава, че ще напуснем Европа. Така че ако се опитаме да разчетем тази фраза на госпожа Мей, трябва да гарантираме свободното движение на творците. Благодаря. Благодаря ви много. Сега стигаме до последния експерт. Госпожа Елунет Хав е ръководител на Wales Arts International. Може би да предоста... предоставите първо организацията и след това да кажете как ще повлияе според вас Брексит върху културната индустрия и креативните сектори. Е, Благодаря, госпожо председател. I'm Елен Хав и всъщност съм начало на творческия съвет за Уелс. Знаете какви бяха резултатите от референдума при нас. Днес ще се фокусирам върху три области на възможно въздействие. Хората и гражданството, креативния сектор и економиката като цяло. Въпреки това обаче трябва да започна, като ви запозная с обща ситуация. Уелс е една от четирите области на Обединеното кралство, ние сме много свързани и с Европа, и с Обединеното кралство. Ние сме билингви и съответно насърчаваме много, езиковото многообразие. В Обединеното кралство културната политика е много развита тема и поради тази причина има четири културни политики и няколко организации, които се занимават с това. Затова ние представляваме British Council, Британския съвет, както и творческите индустрии. Нашите сектори са свързани, творците живеят чудесно възоснова на обмяна на идеи. И стигаме до това, че Audio K и европейците са изключително свързани. От интерес за всички е този подход да се запази. Нашия сектор е изключително отдаден на идеята за международно сътрудничество. 90 и няколко процента от нашия сектор искаха да останат в Европа с своя глас и със своите сърца. Сега обаче вече Брексит е факт и целта е да запазим онези неща, които позволяват на творчеството да се развива и да разцъфтява. Всички ние в момента вече не сме в лагера на тези, които искат да останат, а тези, които искат да задържат нещата. Нещата в културния сектор в Европа са много взаимосвързани и сложни. И едно от важните неща е, че културните ценности преминават през вековете и са част от желанието за добър живот. Не трябва да забравяме креативните и културни сектори, които са основен сектор за Европа. В 2015 година 97 милиарда са приходите от нашия сектор. Ние имаме над 2 милиона служители. Това означава 7% растеж спрямо 2014 година в сравнение с общ растеж от около 3 см. Въпреки това става много лесно да не пуснем пепеляшка на бала, въпреки че тя чудесно се обляква. Не трябва обаче да разчитаме само на статистиката. Аз не разчитам на това. Мисля, че трябва да обясним, че това подобрява общо качество на Европа на живота в Европа. Имаме единен пазар, който ние наистина ценим. В документа който беше изготвен, се казва, че няма монопол върху идеите на културата. Те могат да се появят от всяка една точка от света. Ние знаем каква е целта, каква е стоеността на културата и на изкуствата и че е, това далеч надвишава цената на една скъпа картина. Има различни стратегии, в които изкуството е изключително значение, да се справим с ксенофобията, туризма, културата, автентичността и въобще наслада от ежедневния живот. Те създават и поддържат работни места и събират хората заедно. И това е първия важен ефект от Брексит върху хората, и гражданствеността. Това, че ще има ограничение на движението на хората, ще окаже въздействие върху културата и економиката в нашия сектор в Европа. За нашето от изключително значение да можем да не имаме хора извън нашите граници и съответно нашите членове имат сериозни притеснения за липса на умения, до които може да доведе Брексит. Какво се случва сега? трябва да намерим начин да запазим най-малкото свобода на движението на работещите, ако не на всички, което означава, че ще трябва да имаме бързи временни визии, а може би дори да няма визи. Това обаче наистина ще определи бъдещето на всички британци в Великобритания и тези от тях, които живеят в, в Европейския съюз. Идеята е да могат да пътуват творците. Трябва да няма проблеми с а, турнетата на състави и оркестри и това е златния стандарт, който се стремим. Тези неща определено ще засегнат и Ирландия. Северна Ирландия и Републиката разчитат на една неутрална среда, която позволява на творците да работят и в двете, и от двете страни. И изведнъж може да се окаже, че след Брексит точно творците ще пострадат от различията в данъчното облагане, липсата на възможност за свободно движение и така нататък. Също така, знаете, че след Брексит няма да имаме възможност за финансиране от Европейския съюз. Някои от вашите програми са от изключително важни за нас. Sorry. Um, sorry. <laughs> Europe funding program. И финансирането от Европейския съюз много промени културния пейзаж в Обединеното кралство. Това позволи на победните региони да настигнат другите и сега а, има риск точно тези региони да бъдат най-лошо засегнати от изтеглянето на финансирането. Има ползи както за Европейския съюз, така и за Обединеното кралство. Не става въпрос просто това, за това, че ни е страх да не изгубим своето финансиране. Истината е, че имаме много добре работеща система, която поддържа творческия сектор и независимо дали ще се спре Creative Europe или някоя друга подобна програма, означава, че това не може да бъде заменено като финансиране с национално финансиране. ние успяхме да направим продукция на Уейлс и тази продукция е в жанра полицейска драма и сега може да я намерите дори и в Netflix. Ар Томас, който е директор на това, който е директор на тази продукция, вижда участието на Европейския съюз не само по отношение на своята работа. От изключително значение е да се радваме на многообразието културно и езиково в Европа и ако запазим членство в Creative Europe, заедно с онези членове, които не са от Европейския съюз, ще помогне пряко и непряко на нашия сектор. За нас от сектора е много важно да участваме в тази програма, но като си има предвид, че сега ще имаме Брексит, дали е възможно отделните области на Обединеното кралство да станат членове на Creative Europe. Доста неща бяха казани във връзка с движението на хора, свободното движение на хора, интелектуалната собственост е валута и е, всички тези въпроси могат да, бъдат разгледани само международно. Креативните професии смятат, че 17, стига до извода, че има над 17 милиона музикални произведения и поне наполовина толкова филми, които са били, до, до които е имало нелегален достъп. Това води и до настоящото определение на факта, че Европейския съюз и Обединеното кралство трябва да продължат да си сътрудничат активно, най-вече във връзка с законодателството за авторските и сродните му права. Трябва да имаме възможност за отговорно споделяне на данни между двете страни. Трябва да нямаме налагане на митнически тарифи върху културните продукти и всички ще загубим, ако убием златната гъска, която очакваме да снесе златното яйце. Трябва да имаме и обществено финансиране като част от бъдещите сделки трябва да се поддържат и нещата свързани с търговията в Европейския съюз в Обединеното кралство. От изключително значение грантовите, схе... грантовите схеми са от изключително значение за нашите индустрии. И за това ви моля да призовете своите правителства да се споразумеят с Обединеното кралство, защото това води не само до това, че ще лишим едно поколение от идентичността, което те приема за даденост, но също така и пречим да бъдат активни граждани на света, да учат езици и да се радват на култура, която може да не е тяхна. Аз твърдо вярвам, че предоставянето на гражданите на сериозен набор от международни културни активности всъщност ще позволи да се справим с ксенофобията. Но аз наистина се страхувам за бъдещето на своите деца от гледна точка на културните разлики, които се появяват. Аз наистина си мисля, че ако те имат възможност, ще е, постъпят по друг начин. Сектора, който аз представлявам, води до това да има разбиране извън границите. Културната разлика, културните разлики имат значение за всички нас и точно това е причината да държим нещата да се случат по правилния начин. Е, in die Kultur- und Kreativbranche von beiden Seiten да, наистина е много важно всичко това за креативната индустрия. Имаме обаче само 13 минути за дискусията. Трябва да завършим на време. Нашите преводачи ще ни бъдат благодарни. Така че давам думата на господин Стоевски и след това на колегите, ако желаят. Господин Стоевски. Да, съвсем правилно казахте. Колко важна е културата и колко произведения на изкуствата има, кол, каква е тяхната ва, каква е тяхната роля, каква е ролята по принцип на културата за заетостта. Всичко това е така. Ето защо е важно Хората на изкуството да имат договор, да може да се дават под найем, да, да, да се дават под найем музейни експонати. <clears throat> така че всичко това трябва да се договори в преговорите по Брексит. Вие говорихте и за износа, и за вноса на креативната индустрия. Сега аз не зная дали това бяха глобални данни или конкретни данни за креативната индустрия. Днес чухме речта на кралицата. Не става дума само за съдържанието на речта, става дума и за е, коража на кралицата, която развя европейското знаме. Тя някак е намерила своя, своята симпатия към е, Европа. Наистина ли е така? Чувствате, го, чувствате, чувствате ли го и вие? Смятате ли, че тя развива носталгия към Европа? Да, това е интересно. Благодаря, Силвия Коста. Благодаря. Съжалявам, че колегата Фараш не е тук, за да чуе за отрицателните въздействия на Брексита. Но споменахте две много важни теми. Първо, ролята, която Великобритания играе в творческите промишлености. И второ, свободното движение на произведения на изкуството и предмети, свързани с културата. Смятам, че тези теми ще бъдат основна тема, ако Великобритания ще остане в европейското економическо пространство. Европа трябва да има своя стратегия, за да компенсира рискът, опасността от това да загуби източници на финансиране – В никакъв случай не искаме да бъдат пренебрегнати проблемите на статута на творците. Не по-малко важно е да се посочи, че ще се организират мероприятия, в които ще участват творци, не само от Европейския съюз, не само от Великобритания, но и от други части на света. Благодаря. Искам да благодаря на всички лектори днес. Много интересни бяха техните лекции. Интересно беше също така да чуем и гледната точка на онези, които са извън Обединеното кралство, където ние обсъждаме оживено тези въпроси. Не веднъж е, се спомена, че въпросите, свързани с културата, с е, творческите е, отрасли, са много важна част от единния пазар. И разбира се, единния пазар има ключово значение за осигуряването на работа за онези свързани с творческата промишленост. Понякога обаче, като че ли говорим на език, който е непонятен за хората. Говорим за култура, за креативни а, отрасли. Но а, питам се, как бихме могли по-ясно да а, изразим всичко това, да стигнем до младите, които посещават а, фестивалите, музикалните прояви през лятото и да говорим за неща, които те взимат при сърце. Разбира се, креативната промишленост създава работни места, но трябва да помислим и за това как тези промени ще засегнат всекидневния живот на хората и какво можем да направим, за да смягчим това въздействие. Да, благодаря. А, давам думата отново на нашите експерти. Нека започне който пожелае. Ще се uh, опитам да отговоря на зададените въпроси. Може би ще започна с последното. Въздействието върху всекидневния живот. Интересно е да се види, че в страните членки не се водят а, разговори за това как Брексит ще засегне живота, примерно в Германия, в Фра... Франция, в Австрия. А може би а, Британският съвет трябва да организира дискусии в цяла Европа, за да може да се обсъдят тези въпроси. И това отговаря на въпроса ви. Защо секторът на културата и творчеството в Европа не се изказва, защо няма демонстрации, е, организирани от библиотеките, от музеите. Не мога да отговоря. Но същото се отнася и за секторът в Великобритания. Прави сте, че е, Брексит ще бъде е, зов, който трябва да събуди някои позаспали граждани на Европа, пък и на Великобритания. Наред с това отговорността за преговорите ще носят правителствата, не различни асоциации. Разбира се, асоциациите трябва да предоставят информация, трябва да осигуряват прозрачност, но необходимо е да говорим с хората. И за момента не знам към кого да се обърна на тема творчески отрасли. И накрая. Ставаше дума за Европейското економическо пространство и специалният статут, нещо, което госпожа Коста спомена. Мисля, че въпросът за изключенията по отношение на културните артефакти са нещо, което отговаря на желанията и на европейските страни членки, и на Обединеното кралство, и норвежкия модел изглежда е най-подходящ в случая. Разбира се, е, в начало, още в началото на периода, през който ще вър... се водят преговорите за Брексит, ще е необходимо да се предвиди време, за да се приспособим към резултатите на Брексит. Редица споразумения, договори ще трябва да бъдат преразгледани. И е, знаете, че всеки две години, а не всеки 5 или 10 години трябва да имаме възможност да се приспособим е, към загубите и щетите, които несъмнено за жалост ще понесем. Съгласна съм с всичко, което се каза до тук. И трябва да кажа, че несъмнено културата е част от отговорите, които търсим в момента. Тя трябва да играе ключова роля и е, по отношение на културната програма, но и по отношение на насърчаването на повече добра воля между европейските страни и Великобритания. Иска си в, преговорите ние да играем по-голяма роля. Понякога ни се струва, че сме над второто, ето, че е по-задно място когато става дума за приоритетите в тези преговори. Трябва да се помисли повече за нуждите, за уменията, за е, бъдещето на нашия сектор. Творческите е, отрасли, културата трябва да очакват и очакват повече от Брексит. Трябва много сериозно да разговаряме с нашите депутати а също така, както и Британския съвет ни подтиква да говорим с нашите партньорки в Европейския съюз, защото Брексит не е само наш проблем. Той ще засегне всички в Европа. Така че какъвто и да е резултатът от преговорите, ние във всички случаи не трябва да оставаме да бъдем последна дупка на кавала. Да, несъмнено. Несъмнено. И ако сте кратък, имате думата. Студентите, които са тук от, чак от Манчестър дошли, не сме отговорили на тяхния въпрос. Трябва да им кажем, че макар и Великобритания да напусне Европейския съюз, тя ще остане част от Европа. Пътувайте, учете езици, и предавайте вашият прекрасен дух на останалите европейски страни. Бъдете част от Европа, макар и е, Обединеното кралство да не бъде част от Европейския съюз. Благодаря. Много сърдечно благодаря и за последните окоръжаващи слова към нашите гости. Искам да благодаря за този интересен дебат. Благодаря на всичките ни експерти, които мисля ни дадоха много импулси за дискусията, която ще върви в Европейския парламент известно време. Ние сме още съвсем в нейното начало. Комисията по култура и образование естествено ще бъде въвлечена в целия процес по преговорите на Брексит със сигурност ще сме помолени от Гиверховщад, който ще преговаря по някои въпроси да дадем нашите становища, естествено по въпроси свързани с образованието и културата. Днес получихме важни импулси за бъдещата си работа. И когато става дума за това, кой е лицето за контакт. В рамките на преговорите по Брексит по въпросите на културата и образованието, то може да знаете, че може да отправите вашите запитвания към нас, към нашата комисия. Културата и образованието имат винаги за цел свързването на хората. Това трябва да е нашата цел в областта на културата, в областта на креативните индустрии, в областта на младежкото движение. В този смисъл ще съпровождаме тези преговори Естествено, не става дума тук за избиране на най-хубавото, но нашата цел ще е създаване на мостове и свързване на хора. Благодаря ви. Желая ви приятна вечер и благодаря отново за вашето присъствие. Und ich schließe die Sitzung. Und danke den Dolmetscherinnen und Dolmetschern für ihre wie immer wunderbare Arbeit.